А, добър ден. Пункти принципали dell'agenda di oggi sono l'autorizzazione dei cibi OGM e il ruolo dell'EFSA. Добър ден. Днес ще говорим за разрешението на а, генетично изменените организми. След това анализ, а, екологичен анализ на установките на чешко-немската граница доклад на омбудсмана и становище по отношение седалището на Европейския парламент. Първа точка дневния ред. Има един много деликатен въпрос, който беше поставен от страна на известен брой колеги по повод решението на координаторите които предвидиха дебат при затворени врата. Точка 8 и 9. И за искам да попитам колегите дали са съгласни с този дневен ред или напротив имат някакви е, възражения. Благодаря, госпожо председател. Имам проблеми с а, затворените врати. Искам да ви задам един въпрос по отношение а, това заседание при затворени врата. Аз съм много изненадан и не мога да разбера защо трябва да бъде съвещание при затворени врата. Мисля, че ние сме а, всички съгласни, тези, които сме тук, да, че с това, че ако че става дума за един конфликт а, между държави членки в Европейския съюз, за решаване на тези проблеми действително трябва да се е, установи примири между двете страни. Трябва да... Единствения начин това е да говорим по този въпрос и то пред обществеността. Мисля, че това е европейски принцип да се говори за тези въпроси открито. И ако има някакъв проблем, който да е особено интересен или деликатен, не трябва да се говори при затворени врати. Това е комунистически принцип. Така на времето се правиха нещата в Унгария по време на комунизма, но вече свърши това време. Затова много ви се моля, аз съм много изненадана от това, че тези деликатни въпроси ще бъдат разглеждани при затворени врата, за да може никой нищо да не знае. Е, става дума за една госпожа, която е над 100 годишна и която се вълнува от е, един от тези въпроси, но тя каза, че не иска да дойде тук. Не, не може да чака в някакъв коридор, да бъде унижавана затова мисля, че това не е нормално. Една гражданка на Европейския съюз не трябва да се чувства унижена. Скъпи колеги, за да се опитам да скъся малко този дебат, трябва да подчертая това, че дневният ред и в контекста на дебата, така беше представен. Трябва координаторите да вземат решение на основата на някои политически така деликатни въпроси. Координаторите прецениха, че е по-разумно и целесообразно това нещо да се проведе при затворени врата. Но нашата комисия е суверенна, така че сега, разбира се, няма да продължим този дебат. Остановявам, е, че вие сте против е, за, за отворените врата и ще продължим нашата работа. Няма да решавам колегите, които искат да вземат думата, да го направят, но много ви се моля по-кратичко. Благодаря, госпожо председател. Аз имам едно предложение. По-специално ще се отнася на нашия колега Бошнар, като координатор и който предложи именно заседание през затворни врата, да отегли това предложение и да се съгласи да бъде нормално заседание. Вярно е, но комисията има право, съответното суверенно право. Това е по член 4, член 49 от 2001. Това касае поверителността, тайните, които касаят отбраната. Именно за, по тези въпроси комисията може да провежда заседания при затворени врата. Но мисля, че парламентарен дебат, като, както каза нашата колежка госпожа Анкеш, и ако другите групи могат да го приемат, е възможно в такъв случай да се проведе публично заседание. Така че аз ще помоля за ново гласуване, за да може това заседание да се проведе е, нормално. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да се изяснат нещата и това е много важно. Комисията за петициите не е конференция за мир. Аз чух нещо, което много ме изненада. Тоест, че някакъв конфликт между държавите членки, Европейския съюз отдавна, който трябва да бъде разглеждан по открит начин. Това е подход, който противоречи на принципите на Комисията по петициите. Това противоречи на прерогативите на Европейския парламент, пък и не е вярно. На основата на това твърдение вие ще разберете защо координаторите взеха правилното решение, когато са преценили, че трябва да се организира дебат при затворния врата Европейският парламент и нашата комисия не трябва да се превръщат в театър на е, дебати по теми, които са вътрешни, независимо коя е страната, за която става дума. Групата на социалисти и демократи е за дебат при затворни врата. И искам да припомня, че взехме това решение с подкрепата на всички политически координатори. Всички координатори, повтарям. Благодаря. Благодаря. Принципите на публичността и прозрачността са основни. А тук става дума за правни въпроси, свързани с правата на човека. Става дума за уважаването на европейското право. Правата на човека могат да бъдат нарушени в известен смисъл и съм убеден, че това са неща, които са свързани с правата на човека и ние ще го за тези а, права и няма никаква причина да го говорим при затворени врата. И мисля, че е редно да бъде публично заседание. Това е много, много важно. И като правист, който се занимава с правата на човека, и от опит е, знае, че е много важно е, е, лицата, които са заинтересовани, да могат да бъдат известни. Например, тази жена, която е на 101 години, всички познаваме нейната история. Трябваше да я слушаме, трябваше да направим така, че тази госпожа да бъде сред нас. Това са живи хора, нали? Те те идват тук и именно чрез техния живот и техния опит може да разберем а, колко са важни правата на човека и да направим всичко, което е необходимо, тези права да бъдат уважени. Затова аз моля да бъде открито заседание. Господин Яр, вие и никой друг, защото няма да може да продължим дебата по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Искам да припомня, че постигнахме компромис а, между координаторите. Имаше много дълъг дебат. Казахме, че желаем да дискутираме по тези проблеми, въпреки, въпреки становище на комисията. И в началото на съвещанието на координаторите имаше два лагера. Едни казаха, комисията не е отборна, а другите казваха, че това са неща, които касаят гражданите и затова постигнахме този компромис. Затова решихме да говорим при затворени врати. И затова искам да кажа на колегите, които искат да се проведе открит дебат, да кажа следното. Не трябва да се а, смесват нещата, трябва да се пази този компромис, който е типичен, характерен. И следователно това съвещание трябва да бъде проведено през затворени врата и продължавам да мисля, че това е едно правилно решение, взето от координаторите и държа да го подчертая. Аз се чувствам обвързан от този компромис и следователно, за да може тази петиция да бъде разгледана, тя, тя трябва да бъде разгледана при затворни врата. А, говорихме по същество. Не беше лесно. А, благодаря. Аз не съм съгласен с това, което каза мъжкия колега. Трябва да подчертая, когато говори за е, разумно решение. Освен това трябва да бъде подчертано още нещо. Не става дума за конфликт между две страни, между Унгария и Словакия. Става дума за конфликт между граждани, е, словашките граждани и Словакия. Това е въпросът. Това е много сериозен въпрос и мисля, че словашките граждани имат право да знаят как нашата комисия предвижда да организира този дебат. Това е дебат, който ги касае и аз разбира се уважавам становище на господин Яр и решението, което беше взето от координаторите, но все пак искам да привлека вниманието върху това, че това е един въпрос, който касае страшно много граждани. Не може да ограничаваме този дебат до Унгария или Словакия. Този вид дискусия може да се появи навсякъде в Европейския съюз. И следователно трябва да разгледаме дебата колкото може по-открит, отворен, да не се крием и да не се опитваме да крием каквото и да било в нашата комисия. Благодаря съвсем кратичко ще говоря. Съгласен съм с Петър Яр. Мисля, че това, което беше решено, е просто този компромис трябва да се спазва. Um, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда също много кратък. Трябва да покажем на европейските граждани, че работиме прозрачно. И затова а, ви предлагам да гласуваме. Дякую за слово, важна пани председаюца. Мислим си, че... Благодаря, госпожо председател. Щом... Координат. Мисля, че вече сме провеждали подобна дискусия, пък и проведахме на заседанието на координаторите. В крайна сметка координаторите нам постигнаха компромис за обсъждане на тази тема, така че би било жалко ние да се, да се превърнеме в трибуна за е, изборна кампания за някои политически партии. Е, Чухме се всъщност. Наша комисия не е съвсем единодушна. Има различни становища. Следователно ще се обърна към колегите, които са тук, с мовата да гласуват по този въпрос. Е, въпрос, който беше предмет на нашия дебат. Затова аз ви приканвам да участвате в гласуването, т.е. да се потвърди решението на координаторите за провеждане на дебата по точки 8 и 9 при затворени врата. Казах, съобразно правилникът, комисията е суверена, следователно координаторите са взели при единодушие, при мнозинство въпроса, но аз все пак искам да кажа, че ние имаме право да гласуваме кой е за решението на координаторите. Ако гласувате за, потвърждавате решението на координаторите за провеждане на заседание при затворни врата. Ако гласувате против, сте за открит публичен дебат. Така, кой е за?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 Решението на комисията е обсъждането да се проведе при затвора за къти врати. L'ordine del giorno nella sua interezza. Procedo con... Така, продължаваме с така. Приемаме дневния ред. И искам сега да ви кажа няколко думи. По точка 5 ще имаме един първи дебат по генетично изменените храни. Искам да благодаря тук на колегата. Искам да подчертая това, че Брайан Джон, който е основният автора на петицията, не е тук. В момента няма възможност, но ни предаде писменно текстове, които са ви раздадени и той следи работата наша на комисия чрез веб стриминг. Искам също да благодаря на Лекса господин Бергман, който е тук и който ще участва в дебата, като става дума за точки 8 и 9. Ние потвърдихме решението на координаторите. Те ще, точки 8 и 9 ще бъдат разгледани при закрити врата. Утре е, тук ще бъде е, Европейския омбудсман, който знаете, че той представи своята отставка и това ще бъде последният доклад, който ще ни представи. Утре сутрин комисията ще разгледа също годишния доклад, който е председател господин Маквилен Скот. Ще проведем дебат. Докладчик е господин Чичестър. Това е двойното седалище на Европейския парламент. И Комисията по конституционните работи е сезирана по същество. След това ще разгледаме измененията за становището Кантис, който а, касае а, а, отражението върху околната среда. След това ще има дебат относно командировките на терен. Тук и в Мадрид, в Галиция, Испания и в Мадрид, Испания. Така че ако нямате възражения, проекта за дневен ред се счита за прият. Имам а, въпрос по въпрос, а, по въпроса свързан с обсъждането на доклада за Галици. Кога ще можем да разполагаме с документите? И всички ли ще ги получат или само тези, които са участвали в делегацията, защото до сега, доколкото разбирам, само аз и Татяна разполагаме с документите, тъй като сме участвали и сме членове на делегацията. Но след като утре ще се обсъжда този проблем, няма да, е, да се основава на документи, така ли? Благодаря за този въпрос. Естествено, документите трябваше да бъдат разпратени на всички членове на комисията, за да можем да се подготвиме. Но тук що разбирам, че по искане на господин Болон тези документи не са били разпространени. Ще видя какъв е проблема и ще се опитам да разбера какво е възпрепятствало разпространението на документите? Естествено всички се нуждаем от документите, за да можем да участваме в дебата. Окей. Okay. Sí, para, clari... para clarificar también sobre el asunto que decía eh, mi... За да се върнем към проблема, повдигнат от госпожа Берман, Оратора говори без микрофон. Yeah, okay, okay. Decía que para clarificar lo que decía mi colega la señora. Така, значи, връщаме се към казаното от нашата колега. Не сме, не сме получили и испанската версия. Доколкото разбирам, се, раз, се е разпространила някаква английска версия, но дори не е и оригиналния доклад на докладчика. Утре, разбира се, той ще може да обясни какви са проблемите, но, но ако искаме да се подготвим, трябва да разполагаме с документите, но доколкото ви казвам, до сега, за сега все още не сме получили този доклад на различните езици. А, искам да ви припомня, че посетихме Галиция преди 3 или 4 месеца, а все още не разполагаме с документите и с превода на различните езици. Да, наистина ще трябва да се върнем към тези проблеми и да го обсъдим с секретарата и бюрото. When... Сега. На... Сега на един, на всички езици или на три езика, ако... Нещата така са доста произволни. А хора, които искат да отложат нещата, се позовават на това, че няма разпространение на всички езици. това обик, обикновено е а, така едно извинение, за да не се разгледа даден въпрос, да се каже, че само на английски има доклад. Добре, ще си запишеме казаното от вас и сега приключваме. А сега Минаме към следващата точка. Протоколи от предишните занимания, ако нямате възражение. Протоколите са приети, а сега бих искал да ви припомня, бих искал да ви припомня, че сте получили най-разни коментари и предложения към получените петиции. Ако имате някакви коментари, моля да ми ги съобщите до утре. Ако не, нещата ще останат такива каквито са и ще приемеме документите в сегашния им вид. А сега минавам към пета точка. Точка 5 от дневния ред става дума за петиции внесена от господин Джон Брайан с Грит Британско пост гражданство относно твърдения за нарушаване на общите принципи, които ръководят Европейския орган за безопасност на храните във връзка с разглеждането на заявления за генно модифицирани храни. Карола Кардела също е, е внесла петиция на същата тема и още една петиция, внесена от господин Брайан, на една и съща тема. Жалбоподавателят не е сред нас днеска, но сега искам да дам думата на професор Сералини, който ще се изкаже по въпроса. Госпожо председател, благодаря много. Дами и господа, за мен е чест да обясна защо не можем да признаеме това, което, за което се говори включително и проблемите свързани с конфликта на интереси по ГМО и употребата на пестицидите. Ние публикувахме доклад миналата, мистения, миналата, миналата година и кой, който беше отхвърлен от ЕФСА. Повече от 3000 е, са подписалите нашата петиция и 120 е, научни изследователи, подписали петицията, поискаха повече прозрачност на работата на АВС. И 300 допълнителни научни работници искат допълнително прозрачност и допълнителна експертиза. Това е единствено едно е много уникално изследване относно с съставките на един даден пестицид в вида в ронда, в вида в който се, се, се продава на селските стопани и на хората, които го използват за градината. 80% ЕФСА и, и, и съдия и страна по а, използването на този пестицид, тъй като ЕФСА е дала разрешение за употребата на този пестицид в Европа и същевременно е дала положително становище за пускането на пазар на този продукт. Проблема е следния. Ако Питате хората, прави ли сме в този доклад? е на практика да попитате ЕФСА в а, грешили. И ако Естествено, че ЕФСА греши, тъй като в... не, не, не е взела предвид много от рискове, които мог които могат да бъдат опасни за е, живота на хората и животните. Не се не, не е направено дългос, дългосрочно изследване на съдържанието на рондаут и остатъците и от е, продукта в е, питейната вода и в почвата. Ние доказахме, че сме група, която е единствената, която публикува доклад за рисковете, които този пестицид може, представлява за здравето на хората и бозайниците. Има ние също, ние също така описахме ефектите от отайка на продукта в клетките на животните. А, които се дължат на, както казах, отайка в храните и питейната вода. Бих искала да разбира се, е, ЕФСА отхвърли нашите твърдения, защото каза, че не разполага с достатъчно а, достатъчно статистически данни. Рондъп причинява а, тумори в а, е, женските плъхове които консумират храна, в която, не се, е, в която се съдържа ГМО. Рандъп е, е, в, и отайката от Рандъп в питейната вода преди, представлява риска от заболяване с рак. Ние публикувахме нашата статия в известен научен в научно списание. Много е важно европейските граждани да имат достъп до данните и, е, и до аргументите, на които се основава пускането на пазара на този продукт, за да могат гражданите сами да си дадат, да си дадат сметка кой е прав и кой е, греши. ЕФСА е извършила само изследвания в дългосрочен план. Но ние открихме, че активният принцип не е активният принцип на токсичност за хора и животни. И, и, и, и публикувахме резултатите в списание Toxicology а, миналия месен. Така че считаме, че няма е, дългосрочни изследвания на продукта Рондап, е, извършено от е, Европейската агенция. Френската агенция разполага с същите данни, но изследванията са направени в краткосрочен план, т.е. ефекти и последици в рамките на няколко дни и няколко месеци научния комитет реши, че ГМО не трябва да се изследват в, дългос, в дългосрочен план. Също, същ, същ, същ, същевременно ЕПСА публикува данните в в формат PDF, нещо, което е необичайно за статистически данни. И Съответно, за потребителите не е възможно да имат достъп до тези данни. Ние, Ние също така публикувахме данни, с които доказваме, че има опасни последици за бъбреците, черния дроб и така нататък след две годишни употреби на продукта. Колкото до Монта Санто, знаете, че от 1930 година се правят лабораторни опити с плъхове и резултатите от тези опити се наричат така наречените исторически опити. Те никога не са били опубликувани, и ЕФСА никога не е поискала, както вече казах, дълго, дългосрочни изследвания. Колкото до съдържанието на пестицида, данните за него се смятат за поверителни. според нашите изследвания, отайката в клетките не е сама по себе си токсична, но става токсична след а, раз, а, размиването и в а, течност. И активния, но активният принцип на токсичност всъщност а, и сведения за него се съдържат а, така, в така наречените повелителни материали. Става дума за едни съставки на хербициди, които не са били изследвани в дългосрочен план, а има е, отделни изследвания, направени от държавите членки, но а, е, няма изследвания от ЕФСА. А, е, и единствените резултати, които които са на, на лице, са в една немска лаборатория. Така, виждате тук а, рондъп, който е много по-токсичен от а, когато попадне Колкото до Геномодифицираният геномодифицираният картоф ЕФСА прие да се контролират само плаховете, които са хранени пет пъти дневно с подобен картоф. Историческите дати, които са а, необходими, Mm на практика биват хранени с храни, които не са изследвани за ГМО и пестициди. Така че просто така наречените а, а, исторически данни не, не са а, събирани на основа на научни научно обосновани опити. Показва се, че има някои странични ефекти след 90 дни, но този аргумент беше отхвърлен, защото това не е потвърдено от така наречените исторически данни. Наскоро комитета на ЕФСА заяви, че няма а, никаква цел свързана с дългосрочното изследване на ГМО. Ние сме разгледали 19 ГМО и във всички случаи бъбреците и а, дробовете бяха а, токсични. Например, 42% е, имахме странични ефекти в а, бъбрека, което означава, че трябва да се разследва по-дълбоко тази история, а ЕС никога не прави експерименти в това отношение. И накрая бих искал да кажа следното. Активният принцип във връзка с токсичността на Roundup е свързан с а, а, страничния изкрит ефект върху бозайниците и хората. Необходимо е да се направи дългосрочен тест а, във връзка с активния а, агент и токсичен агент в Roundup. Второто, което, което искам да кажа, че необработените данни не се използват. А, използва се така наречения исторически а, историческата база данни, за да не може да се докаже, че имаме зараза с ГМО. И токсични вещества. А, ние бихме искали в интернет да бъдат публикувани необработените данни а, и а, отражението на раунда върху бозайниците. Само по този начин това ще струва 0 евро на Европейската комисия и на всички държави членки. По този начин целият международен експертен опит на всички учени ще може да се публикува на интернет сайт и там ще се види наяве и протокола, който е одобрен и от ЕФСА. Само по този начин ще имаме прозрачност и демокрация в Европа за продукти, които засягат всеки един от нас, нашите деца, както и всички граждани, чието представители сте сте вие. Thank you, професор Саралини. We... Благодаря, господин Саралини. Сега господин Пер Бергман. Dear honorable members, um, Уважаеми членове на парламента, уважаема госпожо председател, ЕФСА приветства тази възможност да изясни проблема свързан с публикуването на проучването на господин Сералини през септември миналата година. Въпросната публикация описва две годишен опит върху плъховете и ефекта на ГМО върху тях. ГМО в пестицид, който съдържа важна такава съставка. В заключение на тази публикация се казва, че въпросните пестициди съдържат токсични съставки под одобрения прак. Твърди се също така, че а, се стига до токсичност сред а, плаховете, което от своя страна, ако е истина, е наистина доста а, сериозно. Миналата седмица бяха поискани изяснения относно следните пет неща. Да се преразгледа, да се вземе преди проучването на господин Сералини, да се изиска допълнителна информация от авторите на тази публикация, ако това е необходимо, да се даде съвет на Европейската комисия дали а, тезата е подкрепена от научни аргументи и а, което от своя страна да доведе до преразглеждане на становището на ЕФСА. Да се вземат предвид също така становищата на държавите членки, т.е. да се вземе предвид риска в това отношение, да се вземат предвид и становищата на немските власти, които по-настоящем отговарят за това. Това е в компетенциите на германските власти. Становището по тази конкретна активна съставка. В същата тази седмица бе създаден и а, конкретен форум, като ЕФСА възнамерява да а, организира и специален семинар, на който да се разгледа тази тема. Там ще има представители на нашата а, агенция, както и на агенцията, която работи заедно с нас. Ще участват и колеги от Швейцария. Това ще ни даде възможност да съберем силите си, за да може да разгледаме оценката на риска. ЕФСА прикани държавите членки да обсъдят проучването, като много държави членки заявиха, че в момента разглеждат тази публикация на национално равнище. Съгласихме се с държавите членки е, да е, сравним резултатите от съответните анализи. Това ще стане посредством много телеконференции. По този начин ще обменим информация, като целта е да видим как всеки един от нас тълкува тази публикация, за да може да е, решим и проблема. Шест държави членки взеха участие в процедурата по консултация, а бяхме приканили всички държави членки да се включат. Европейската комисия поиска съвет спешно, което означава, че ще има работна група, многодисциплинарна работна група, тя всъщност вече бе създадена. Тя ще анализира публикацията на два етапа. Първо ще има учени от ЕФСА, статистици, както и различни експерти, химични експерти, експерти по пестицидите и така нататък. Те ще направят първоначалния преглед на тази публикация спешно. Всъщност анализът на публикацията беше публикуван на 4 октомври. Много бързо публикувахме документа, нещо, което отдавна не бяхме правили. Ще се вземе предвид също така целта на публикацията, за да се разбере по какъв статистически модел се е направило то. Ще видим къде има и пропуски и ще поискаме допълнителна яснота от авторите на публикацията. Трябва да дадем съвет колкото се може по-бързо на Европейската комисия, за да може изцяло да разберем проучването, което се крие за тази а, статия, ние приканихме авторите да споделят с нас ключова информация, която ни беше необходима за пълното разбиране. Становището на ЕФСА а, бе взето след 4 октомври. На 18 октомври поискахме допълнителна информация. И с голямо разочарование установихме, че информацията всъщност не беше релевантна а, във връзка с а, рисковете за хранителните продукти. Тази информация не се споделяше с ЕФСА. Поискахме от заявителите а, подробна информация. В окончателното становище на ЕФСА на 28 ноември бе публикувано то, се обръщаше към Европейската комисия и в него се вземаше предвид независимото проучване, направено от държавите членки. Тоест, имахме проучване от Белгия, Дания, Франция, Германия, Италия и Нидерландия. Разследването на пестицидите от страна на докладчика – също а, беше взето предвид. Както казах, Германия е компетентна по областта на това активно вещество. Идеята беше да се отговори и на критиките, които се бяха отправени. Това беше направено през ноември. Но вие не отговорихте на много от въпросите, които ние повдигнахме. Затова и към момента има неизяснени моменти. Тази публикация не включваше проучвателния доклад, от който ние се нуждаехме. Заключението от оценката на ЕФСА показва, че държавите членки, техните експерти и ЕФСА стигат до едно и също заключение – там се вземат предвид становищата на държавите членки на ЕФСА и заключението беше, че това проучване не може да даде необходимата тежест на аргументите, които са изтъгнати по начина, по който те са публикувани. Не сме виждали този доклад. Заключенията, до които се стигат в научната статия, са заключения, които не са подплатени с конкретен документ. Тези заключения не могат да бъдат извлечени във връзка с няколко е, инциденти, свързани с туморите. Необходимо е да видим доклада. Това бе и признато в документа, който вие публикувахте и в който казвате, че представителната извадка е била прекалено малка, за да се изведат заключения във връзка с дългосрочната токсичност. И ние сме напълно съгласни с вас в това отношение. На базата на информацията, която получихме от германските власти, стана ясно, че проучването не се отразява върху разрешението на тази субстанция. Бих казал също така, че продължаваме да чакаме от вас този проучвателен доклад. Благодаря. Now... Благодаря. А сега даваме думата на комисиите господин Владислав Мико. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ни поканихте тук. Първо бих искал да ви поздравя за организирането на това изслушване и на господин Саралини за присъствието му, който обясни какво до къде са стигнали. Аз искам да ви кажа какво е направила комисията между време. Комисията си отбеляза проблемите и поиска от комисията да пред... и поиска от главна дирекция Санко да предприеме спешни мерки от наша гледна точка. Комисията се оповава на заключенията на АФСА, ЕФСА ние, ние смятаме, че ЕФСА води своите дейности прозрачно, като спазва високите стандарти и в, в срокове. Шест държави членки и техните агенции експертни агенции постигнаха същите резултати, което доказва още веднъж, че извършената от ЕФСО работа е изрядна. Същевременно комисията признава, че а, статията на господин Сралини така а, буди загриженост у широката общественост е, особено, що се отнася до дългосрочните изпитвания на продукти, съдържащи ГМО. Комисията иска да реши тези проблеми и да а, възвърне доверието на широката общественост. Между, за, за, за това а, беше прият регламент за издаване на разрешения за храни и фуражи, съдържащи ГМО, изискващи 90-дневни изследвания, включително и дългосрочни изследвания и е, от, отлагане с две години, когато и е констатиран някакъв отрицателен ефект. Комисията също така признава необходимостта да се направят широки изследвания, за да може да се отговори на загрижеността на об, об, общественост, об, обществеността относно продуктите, съдържащи ГМО. През есента на 2013 година ще започне изследване на е, евентуалната възможност за заболявания от, е, и тумори след, следствие употреба на е, е конкретно определени продукти. Бих искал също така да ви припомна, че след като направихме едно изследване на работата на различните агенции, се установи, че работата на ЕФСА и на Европейската агенция за лекарствата прилагат най-високите и най-строги е, стандарти. Що се отнася до достъпа до данните, бих искал да спомена, че на 14 януари тази година започна а, една инициатива под, подхваната от ЕФСА за широк достъп на широката общественост до данни. Данните са публикувани на вебсайда на EFSA, като има различни начини на достъпи. С, с, с, с парола или срок, точно по същия начин, по който ние имаме достъп до тези данни. Всички е, научни данни са публикувани на дан на, на в сайта и по искане на комисията ЕФСА винаги е публикувала всички данни, свързани с а, приложения, които имат нещо общо с ГМО. Така че Знаете, е, че е, беше, беше споменано за, за пестицида Roundup, тъй като той е патентован в е, Германия. Е, данни за е, съдържанието по силата на патента се намират в Германия и ние не сме е, компетентни да поискаме е, тази информация. а, в, в, в, в, в момента лиценза е до 2015 година и междувременно се, се, се, се извършва а, едно обширно изследване на последиците и до а, възобновяването на, на разрешителното ще разполагаме с необходимите данни. Сега продължаваме с дебата. Госпожа Граси на думата. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Най-напред искам да приветствам храбростта и постоянството на авторите на петиции, които дойдоха тук и да изкажа подкрепата на нашата политическа група. преди два дни, на 25 май, се състоя международна мобилизация, на която аз участвах с милиони граждани от целия свет срещу Монсанто, което доказва, че темата, която ние разглеждаме в момента, е тема, която е, възбужда загрежеността на всички граждани от планетата. Искам да е, изразя тук нашите дълбоки съмнения, що се отнася до оценката на рисковете, свързани с е, ГМО, защото има много конфликти на интереси, твърде много. Всички тук, които сме тук, си спомнят за мадам Баневса, която е председател на организъм, който е финансиран от орган, който е финансиран от хранително-вкусовата промишленост. И аз искам да кажа, че ние зелените сме изключително обезпокоени за влиянието на тези предприятия върху научно-изследователската дейност, научните кариери, публикациите и разбира се все, по-големи, все по-големия натиск върху преговорите, когато става дума за търговски а, споразумения. И а, политици, все повече политици и граждани също изискват гаранции. Тоест, научни изследвания, които да са независими, които да се провеждат от няколко организации и върху един по-дълъг период от време. Искам да кажа, че може да имаме доверие в Европейския орган за безопасността на храните, единствено когато вече няма конфликт на интереси, както в управленческите органи, така и в научните среди. Имам няколко въпроса дали не трябва да се преразгледа из, из основи процеса на научни изследвания. ЕФСА не трябва ли да преразгледа своите, своите методи за оценка на рисковете? Защо ЕФСА продължава да отказва да извърши токсикологични проучвания, дългосрочни проучвания и за комисията – аз ще бъда щастлива да разбера какво прави, за да подкрепи ЕФСА в нейната дейност като обществена услуга. И ние, политиците и гражданите, трябва да имаме а, дост, право на достъп до независими проучвания. И накрая искам да попитам, защото сме много депутати от различни а, политически а, партии. Ние си изпратихме едно писмо до комисията да се изготви законодателна рамка по въпросите свързани с експертизите, с проучванията и конфликтите на интереси. И докъде се стигна с това? И в заключение искам да повторя още веднъж каква е позицията на моята група, групата на зелените, която е позицията на по-голямата част от е, гражданите в е, Европа, както го доказват последните проучвания. Докато съществуват рискове, докато съществуват съмнения, е абсолютно необходимо да бъде обявен мораториум за а, е, всичките а, а, генно модифицирани организми в Европа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас. Äh, äh, Благодаря за тази петиция също, защото благодарение на петициите може да бъдем, често сме информирани за нещата по същество и може да открием какъв е източника на проблема. Тук става дума за ЕФСА, за Европейския орган за безопасност на храните, това е европейски агенция, която трябва да гарантира независими проучвания. Искам да кажа, тъй като ние сме в комисията по петициите, ние сме за, буквално претоварени, защото много често се занимаваме с чисто фактически проблеми, друг път с философски проблеми. Вие знаете, че самия живот е риск. Самия факт, че аз съм се родил, аз съм подложен на какви ли не е рискове, но това е чисто философски въпрос. И как да се разгледа този въпрос, е, разбира се, очакваме някакъв орган, който е натоварен за безопасността на храните, да бъде независим. Но нека да отидем малко по-далеч. Какво е всъщност независимостта? Този, който е наистина независим е сам, защото не може да се забрани на хората да правят опити. Когато съществуват критики, ЕС казва, че желая да гарантира зависимост, но също и да получи специфични резултати, специфични знания, специализирани. И за да получите такива знания, тук вече стигаме до проблема с конфликта на интереси и този, този въпрос е също и политически. Тъй, че независимостта тези, които са запознати с основата на нещата, биват обявяни в лобиране, другите, които не са запознати, не са съгласни. Така че мога да кажа, че в момента аз не съм в състояние да решавам този въпрос, тъй като това е много специализирана техническа област и аз е, бих оставил е, комисията да говори по същество. Вече е, при всички положения трябва някой да вземе някакво решение и още днес мога да ви кажа, че каквато и да е институцията, която се занимава с това, този дебат ще бъде пак на масата. Дали този орган е независим или не. Струва ми се, че ще трябва отговорната комисия да бъде сезирана с този въпрос. Но пак го повтарям, като член на комисията по петициите, аз се чувствам малко изоставаш, защото преко път става дума за правни въпроси, въпроси по същество. И тази петиция би трябвало да бъде изпратена по съответната комисия, която е отговорна, за да може все пак тези проблеми да се решават. Иначе ние, е, всеки ще даде своето становище, но няма да бъдем в състояние да решим този проблем. Аз никой не мога да кажа, че съм независим, аз съм имал свое образование и така нататък, но просто не мога да кажа, че съм напълно независим. Дай, че въпросът е как може да се разграничим от економическите интереси. Но тук сме изправени пред един проблем, с който трябва да се занимае специализираната комисия. И последна забележка. Този, който ще вземе решението, той е винаги подложен на критики. И ЕФСА трябва да се примири с тази ситуация и трябва да може да действа колкото може по-суверено и независимо. Благодаря, господин Тейлър. Yes, thank you very much. Благодаря ви. Да благодаря най-напред на подписалите петиция и внеслите петицията за това, че са тук. А, и ние бихме искали да имаме достъп до а, доклада. Бях изненадана, когато чух, че ЕФСА не е получила достъп а, до проучвателния доклад на господин Сералини. Разбира се, че се нуждаете от този а, доклад. Обръщам се към ЕФСА. Ми ние искаме да получим достъп и до вашия проучвателен доклад. Нали се нуждаем от а, прозрачност? В момента работим а, върху клиничните изпитвания. И надявам се, там а, ще се стигне до прозрачност. Надявам се, че ще продължим да имаме независим омбудсман и за бъдеще, но към момента се обръщам към нашия омбудсман – и си спомням, че преди две години той трябваше да се произнесе на един въпрос във връзка с прозрачността и тогава омбудсмана постанови ясно, че трябва да има пълна прозрачност и в областта на човешкото здравеопазване. И тогава ставаше въпрос за проучвателен доклад, след като вече беше издадено разрешение. Необходимо е да се уверим всички ние, че имаме достъп до всички доклади и оценки, които се крият зад разрешаването на този продукт. И това трябва да става лесно. Доклада трябва да бъде в лесно достъпна форма. Това е важно, за да се погасят опасенията на гражданите. И в допълнение към решението на омбудсмана, бих искала да кажа, че това не се отнася само до човешкото здраве, отнася се и до околната среда. Всички трябва да го разберете. Надявам се, че и Евса го разбира. Става въпрос за достъп на обществото до всички данни. А по-настоящем този достъп е недостатъчен. И накрая към Питър Ян. Конфликта на интереси е критерий, който е залегнал във всички държави, които имат добро административно право. Това се отнася и за Европейския съюз. Съгласно договора, съгласно конвенцията, имаме право на добра администрация. Имаме много ясни цели и много ясни критерии, според които се казва, че ако има някакъв економически интерес, личен или на женави или така нататък, то тогава има конфликт на интереси. Без значение дали става въпрос за женави, колкото и чудесен човек да сте, ако има конфликт на интереси, той е на лице точка. А когато става въпроси за пари, когато и те са а, в центъра, тогава нещата са още по-сериозни. Искате да кажете, че няма конфликт на интереси в ЕФСА, така ли? Тогава трябва да е ясно това. А, в случая залога са милиард, а, милиони граждани, милиарди. И се нуждаем от истинска експертна оценка. Благодаря. Госпожа Ветман. Ähm, Благодаря. След Маргарет е, мога да кажа твърде малко неща, освен няколко кратки забележки. По повод Питър е, този конфликт на интереси, да, това е тема, която трябва да продължим да разговаряме. Разбира се, искаме да имаме е, независими проучвания, но преди всичко Искаме да може да имаме достъп до резултатите. Защото всички знаем какво значи генетично модифицирани храни. И е, това, че не може да говорим по този въпрос, е наистина много тъжно. Освен това се говореше и за токсичност. Мисля, че това е ясно дори за един ученик. Имахме една дискусия в едно училище и е, аз държа да поздравя автора на тази петиция и искам да пожелая на всичките граждани да бъдат също толкова смеки. Благодаря. Господин Саралини, може би. Ще бъда кратък, казва господин Саралини. На първо място Извинете, казва председателката. Още един оратор. Заповядайте. Да, извинете, госпожо, бях искал думата. Благодаря, че ми разрешавате да се изкажа. Аз съжалявам, господин професор, аз исках да взема думата по тази тема, която е изключително важна. и Искам също да благодаря на автор на петицията, е, който е изключително последователен по този въпрос. Искам да благодаря на професор Селини, Селини за неговото присъствие и изявление. Всъщност ние сме изправени пред е, един въпрос, който е фокусира интереса на много хора и частни интереси, и публични интереси, социални и така нататък. Просто цялото общество е заинтересовано от това и именно от това проистича трудността и, и важността на този въпрос. Най-напред е, искам да се обърна към господ, професор Сиралини, да го попитам дали може да ни обясни защо реши да запази поверително проучването, което е направил. Това е проучване, което е извършено за определен период от време и бих искал да зная с какви затруднения се сблъскал в контекста на това проучване – също така бих искал да зная какви са економическите средства, с които е могъл да разполага и с каква подкрепа също е. Каква подкрепа също е имал при това проучване. И освен това искам да попитам защо след като е завършено това проучване. То не е имало някакво сериозно отражение върху общественото мнение някакси не е дадено гласност на това проучване. Става дума тук за много основен въпрос. Казахме, че е много трудно да имаме достъп до информацията. Има липса на прозрачност. Беше упоменати факта, че ние сме малки групи на, научни изследователи, някои, които представляват гражданското общество, които са пръснати по целия свят и които водят една сериозна битка срещу големи предприятия, между които и Монсанто. Знаем, че тези големи индустриалци разполагат с много силно влияние и економически средства. И мисля, че ако ние проучим ситуацията на различните континенти, ще установим навсякъде, че съществуват конфликти, сблъсъци между позициите, които се защитават от Монсанто и групи научни следователи, които са все по-многобройни, групи, които обединяват земеделци, потребители, научни изследователи, граждани и така нататък. И това са хора, които не могат да разберат какво точно прави това предприятие Монсанто. И мисля, че вече това нещо беше казано многократно. В този контекст ми се струва, че ние, членовете на Европейския парламент, сме много чувствителни по повод тази ситуация. Принципа на предпазливостта трябва да бъде в основата на, на, на всяко едно решение. Този принцип на предпазливостта ни кара да кажем, че не би трябвало да се предоставят на потребителите хранителни продукти, които са създадени на основата на ГМО и които не са с времето не са доказали своята безвредност. И това е един принцип на предпазливостта, който като че ли все повече се пропуска. Е, е, е, все по-малко се прилага и оттам проистичат големите рискове, на които са изложени нашите граждани. И следователно, естествено, такива манифестации, протести, които, на които сме свидетели, хора, които са против такава ситуация и това е една ситуация, която просто неизбежна. Що се отнася до комисията, искам да кажа, че има още един аспект, който ме е, озадачава. Аз имам чувство, че комисията приема някаква защитна позиция спрямо миналото. Днес казват, че 6 е, групи експерти в 6 страни вече са дали своето съгласие. Добре, но 6 групи от 6 страни е, е, не са много спрямо тези 27-8 е, държави членки на Европейския съюз и, и скоро ще има и други групи експерти, които могат да, се, да бъдат съставени. Казва ни се, че това е истината. Мен ми се случва малко прекомерна реакция. А освен това комисията твърди, че е, сега ще бъде започната цял, цяла поредица проучвания. Ние ще може да се запознаем през 2013 година. Все още резултатите от тези проучвания, но ми се струва, че такива проучвания трябваше да бъдат започнати и много по-рано. И като става дума за независимостта на учените и на проучванията, които се изготвят, установяваме, че има известни трудности. От една страна са частните, публичните интереси е, и тези интереси по някакъв път трудно се съчетават. И в крайна сметка във всяка държава членка е, установяваме този дебат, който се развива по различен начин, разбира се, но гросо модо може да се каже, че е, се нападат центровете за научно-изследователна дейност, които вече все по-малко отговарят на изискванията. Те, се, те, те работят дори в самите частни предприятия и гражданите си задават някои въпроси, що се отнася до действителната независимост на тези групи научни изследователи, които зависят или чието професионален живот зависи от тези частни предприятия, картели или други. Така че се пораждат съмнения в е, духа на гражданите, съмнения, които са съвсем е, ясни и които могат да бъдат е, заличени само с една по-сериозна подкрепа на публичните научно-изследователски центрове, които единствени могат да гарантират някаква независимост и което според мен трябва да бъде задължително условие и докато тези, тази несигурност не бъде разсеяна, ние трябва да бъдем много предпазливи. Като казвам ние, говорят за парламента, за комисията, мисля, че трябва принципът на предпазливостта да бъде основно поставен на предна линия и да се избегне потребителите да не получават хранителни продукти, за които не е доказано липсата на токсичност. А освен това, дали ще става дума? Е, когато става дума за хранителни продукти, трябва да се е, занимава много с използването на някои вещества, които в дългосрочен план може да имат е, вредни ефекти, които в краткосрочен план може би не се забелязват. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Казва господин Сералини. Ще бъда кратък в отговор на всеки. Господин представител на комисията, Roundup е нещо съвсем различно. Roundup е смесица от няколко съставки, като някои от тях са а, изключително токсични за бозайниците и за хората. И а, никой, от органи... никой от организациите, които упоменахте, не е разгледал токсичността на този продукт. Roundup в момента се използва по целия свят. 80% от а, ГМО в момента съдържат токсични съставки. ЕФСА към ден днешен не може да представи необработени данни, не само по отношение на конкретния токсичен агент, който а, се намира в Roundup, но и относно останалите съставки – Представят се единствено краткосрочните ефекти. Само те се тестват, не се разглеждат дългосрочните. Говори се за някакви очни раздразнения и това е всичко. Но се пренебрегват здравословните продукти. Има страшно много здравословните проблеми, извинете. Има страшно много продукти на пазара, които се изпитват по същия начин, в краткосрочен план. И това е основният проблем. Така че съм съгласен, че ЕФСА и други организации са тези, които са отговорни за оценката на безопасността на храните. Но те не разполагат с достатъчно инструменти, а освен това са на лице и конфликти на интереси. Защото тук залога са големи економически интереси. Преди а, 20 години всички държави членки поискаха от университетите да работят с индустрията. Създадаха се кооперативи и по този начин а, се а, създаде тази база данни от исторически данни, които дават възможност да се оценят продуктите. Съществуват и специфични а, връзки между следните организации. Между ЕФСА от една страна, която има за цел за 0 евро, т.е. безплатно да направи оценка на продуктите. През януари, когато публикувахме а, критиките, ние дойдохме и в Европейския парламент на една пресконференция и искахме да привлечем вниманието върху Roundup и да кажем, че данните трябва да се публикуват на интернет. Ние публикувахме нашите данни на интернет, ЕФСА трябваше да направи същото. Това не се отнася само до а, този продукт, раундапа и до всички останали. Ето защо е абсолютно необходимо да имаме прозрачност, за да може да имаме някакъв добър резултат от тази дискусия. Много пари могат да бъдат изхарчени на европейските дънакоплаците, но ако я няма тази прозрачност, не се знае те къде ще отидат. Необходимо е да видим какви са тези необработени а, данни. Ние предоставихме нашите данни на Агенцията по токсикология, както и до, на всички останали агенции, които ги поискаха. Монсанто въведе тази а, съставка като и един от докладите, които излязоха, също бяха на човек от Монсанто. Има няколко документа във връзка с ГМО, като а, съвсем наскоро Агенцията по токсикология отхвърли един от а, докладите във връзка с токсините. Освен това, един друг учен, който а, е редактор на едно от основните научни списания, заяви, че публикацията на моя труд е провал. Да, но този редактор всъщност държи патента на а, геномодифицираните растения, които са устойчиви на Roundup. Така че напълно съм съгласен с господин Джо, че може би е нереално да си мислим, че съществува свят без конфликт на интереси. Затова а, различните комисии трябва да разберат, че е възможно данните да бъдат тълкувани различно. Мите да се говори за независими учени. Стига се не само до противоречиви тълкувания на докладите, но и до липса на прозрачност. Опитваме се да бъдем колкото се може по-независими от индустрията, защото това се изисква по смисъла на новото законодателство за университетите. Но тъй като се нуждаем от финанси, то тогава е необходимо да преосмислим нещата. И това е работа не само на комисията, но и на депутатите. Всичко това може да се превърне в реалност още утре, ако се съгласите с комисията и осигурите необходимата прозрачност. В момента има професионална тайна относно съставките на Roundup, т.е. никой не знае какви са съставките. Същевременно има и тайна във връзка с ефекта, който е, има Roundup върху пъховете. Попитаха ме защо не сме стигнали до обществото. Защото в един френски вестник, Le Figaro, Жерар Паскал, който беше интервюиран, заяви, че това, това не е толкова широко разпространен вестник. Всъщност, не беше сигурно, че останалите вестници са на същото мнение, например Сионс Еви. Опитаха се да избегнат клиничното изпитване в рамките на 3 месеца. Същият този господин участваше и в назначаването на експертите в ЕФСА – затова ми се струва, че е на лице конфликт на интереси. В Франция имаме така наречената агенция на независими експерти, но те не са толкова независими и конфликт на интереси съществува. Аз самия участвах в този процес в рамките на много години, е, именно когато провеждахме и този експеримент. Thank you to you all. Quindi alla fine di questo ampio dibattito molto approfondito e molto partecipato. благодаря. този дебат, който всички можахте да участвате, Въпросът, който се постави е този за прозрачността, за действителното участие на гражданите, благодаря на информацията, до която може да има достъп. И имаме едно искане, което беше е, поставен от много колеги в, по време на техните изказвания, е, т.е. обнародването е, от Европейския орган за безопасност на храните за, на данните, които би трябвало да улеснят е, информираността на гражданите. Така че аз мисля, че бихме могли да считаме, че този дебат остава открит, което ще ни позволи да продължим да работим и да мислим по него. Но мисля, че освен въпросът с прозрачността, остава и този, свързан с правомощията на институцията, която би трябвало да променя европейските регламенти, а има и други компетентни комисии, които могат да присъстват, може да ги поканим. И господин Яр го предложи, може да поканим тези приканим тези комисии да излезат със становище. Комисия НВ, комисия АГРИ, които могат да ни помогнат като представят становище. Така че нека да оставим тази петиция на страни за момента, да продължим а, този анализ на този въпрос по по-задълбочен начин и да вземем под внимание писмените текстове, които бяха представени от автор на петицията, който не можа да присъства днес на нашето заседание. Така че нека да оставим да не приключваме с тази петиция. И така, проучването продължава и ще помолим Европейския орган за безопасност храните да прави повече прозрачност, а и някои комисии да внесат малко изявление, а, изяснение. Благодаря на всички, които взеха думата до сега и сега минавам на следващата точка от дневния ред. Това е петицията, представена от господин Райна Випке, който е немец, който представя една петиция с предложение, с, което носи повече от 2500 подписа относно е, уеднаквеното етикетиране на е, храните, които съдържат ГМО. Има още една петиция, това е 807 от 2012 година, внесена от господин Михаил Гросхард, също немец. Е, авторите на петицията не са тук. И затова аз ви предлагам да чуем най- представителя на комисията господин Мико. Благодаря много. Нека бъда кратък по въпроса за етектирането. Искам още веднъж да, да кажа, че е в интерес на комисията и е, целта на комисията е да бди за здравето на хората и стандарти, прилагането на стандартите приети в Европейския съюз. Вие, ние сме абсолютно съгласни с жалоподавателя, че трябва ясно да бъдат обозначени на етикетите съдържанието на ГМО, за да може потребителя да не направи информиран избор трябва обаче да кажа, че в директивата за е, ГМО не, директивата за ГМО не обхваща и е, животните, които са хранени с е, фураж, съдържащ ГМО, тъй като няма остатъци от ютайки от ГМО в а, тяхното месо. Комисията започна едно изследване на а, етикетите, които не съдържат указания за ГМО в Европа и резултатите ще бъдат публикувани до края на годината. Аз съм съгласен, че растения и семена е, трябва да бъдат предпазвани от допир с други продукти, задържащи ГМО. Мога, за това мога да ви уверя, че правиме всичко възможно с това, както и с а, допълнителната информация, свързана с етикетите, които не съдържат указания за ГМО, господин Яр. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме на едно мнение. Е, разбира се, всеки има право е, да знае как е произведено това, което приема. И това е един принцип, който винаги се е прилагал. Но като говорим за ГМО, ще бъда съвсем откровен. Твърде малко яснота има по въпроса. Е, имаме такива биотехнологии, например в медицинската област. Става дума да се разбере дали в определен случай как действат е, някои продукти, може такива технологии да се използват и в лаборатории. Но малко хора знаят, че някои сирена се изготвят на базата на а, определени а, микроорганизми, които могат да бъдат генно модифицирани. Като говорим за зелените биотехнологии, това, което се казва, ако разбира се потребителя желая да го знае, е да се знае дали са хранени животните с генно модифицирани организми. И това, което аз разбирам от изявлението на комисията е, че тази, този процедура вече е започнал. Но трябва нещата да бъдат откровени, защото гражданите не знаят на къде сме тръгнали по тези въпроси. И при предишната петиция аз поставих ударението върху това, че тук става дума за нови технологии, че трябва да се продължава да се проучва, да се види какви могат да бъдат проблемите и ако Европейския съюз не извърши проучване на риска, други ще го направят. И съжалявам, че някои фундаментални е, изследвания в областта на ГМО вече напуснаха Европа. Може да се каже, това не ни е, вълнува чак толкова, е, това, че не го правим ние самите, но ако ние не го направим, други ще го направят вместо нас. И аз съм за това да има повече прозрачност, да може хората да знаят какво купуват, какво ядат. Но повтарям, това не трябва да бъде вредно само за зелените биотехнологии, но и за белите биотехнологии. В този смисъл аз приветствам това проучване, защото комисията каза, че резултатите ще бъдат обнародвани след едно известно време, така че ще изчакаме а, това проучване, за да преценим какви са резултатите от него. Иска ли някой друг, който да иска да си изрази по този въпрос? Напощавайте, господин Очаковски. Не ви виждам от тук. Давам ви думата. Благодаря, господин, господин председател. Няма много членове на комисията. Но аз дойдох специално за тази петиция и много, много се радвам, че тя беше внесена. Много се радвам, че продуктите, които съдържат ГМО, трябва да съдържат специфично етиктиране, за разлика от онези, които не съдържат ГМО. Защото естествено е, е важно да разполагаме с резултатите от изследванията за храните и фуражите, които съдържат ГМО. Това е изваредно важно за здравето на хората и на животните. Не може в крайна сметка един орган да бъде едновременно съдия и страна. ГМО е важно и има много е, последици за хората и е, здравето. Благодаря и още двама още един колега от всичко, което чухме. Най-вероятно петицията ще остане отворена и ще бъде разгледана по-късно. Сега точка седмата. Става дума за петиция 1160 относно построяването на два вятърни парка в район Устина в германски трансграничен район и екологични последици за региона. Благодаря, господин председател. Участвам Неколкократно съм участвал в вашите заседания, затова искам да кажа само последните последици от февруари насам, когато за последно се обсъжда този проблем. Чешките власти приключиха с ОВОз през април тази година германските власти получиха резултатите от изследването на 19 април, ако се не лъжа. И чешките власти публикуваха резултатите на чешки и английски. Става дума за заключенията на ОВОС са публикувани на сайта на Чешката агенция за околните среда. Там са описани процедурите и можем да кажем, че от процедурна гледна точка комисията не вижда никакви нарушения, няма и нарушения на европейското право. Колкото по същество, комисията в, в момента не може да вземе решение относно по-задълбоченото разглеждане на проблема, но а, комисията разглежда получените жалби. На основата на тези жалби комисията ще реш, реши дали е необходимо да е, предприеме действия и да е, влезе във връзка с чешките власти по този въпрос. За сега няма. Е, както казах, нарушения, тъй като комисията не може да разглежда дейности, които не са завършени, т.е. докато е, продължава е, действието. Питър Яр. Това са заключенията на кратко. Питър Яр. Благодаря, господин председател. Отдавна обсъждаме а, поставянето, изграждането на вятърни паркове на германско-чешката граница. Става дума за вятърни генератори от 135 метра височина в за, близо до границата. Обикновено при, при изграждане на такива съоръжения е необходимо да се, преди това да се извърши увоз и да се види какви ще бъдат последиците и трансгранично, тъй като увоз се извършва от страната, където се изгражда парка, но последиците ще, бъд, ще се почувстват и в, в чужбин от границата. Така че важно е и двете страни да могат да изразят становище по проблема и да се, избъд, да се из, избегне да, даден проект да има а, отрицателни последици в друга страна, без тя да може да реагира. Това е противно на европейските принципи. За това а, на основата на тази жалба комисията смята ли, че е необходимо да се започне процедура по нарушение или не. Доколкото разбирам, не става дума за процедура на нарушение по този проект, а процедура по нарушение в рамките на цялостната директира. Тоест, започната ли първо процедура и второ не би ли било логично, ако комисията счита, че е необходимо да предприеме подобна процедура, не би ли било логично да се е, прекрати временно изпълнението на проекта? Междувременно от до октомври прави... правителството отговаряше за приложението на разпоредбите на директивата. В последствие обаче тези правомощия бяха прехвърлени на местните органи на властта, което означава, че Централното правителство е разрешило изпълнението на проекта, а местните органи на властта се противопоставят. Сега това не е ли противоречие? В такъв случай, може би, би трябвало процедурата да започне от начало. И още един въпрос, който отправям към комисията. Какво може да направи Европейският съюз за да а, осигури приложението на разпоредбите за защита на прелетните птици и дивите птици от двете страни на границата, тъй като отлично знаем, че вятърния парк може да а, доведе до отрицателни последици и от двете страни. И още веднъж, и това съм го казал многократно, казвал многократно, природни, природните зони, защитените зони Натура 2000, казвали сме многократно, че а, тези зони са от огромно значение и че а, на... и, и да, и да, и да кажем, че вятърни паркове не бива да се изграждат в тези зони или просто да е, продължим с изграждането им и да пожертваме зоните. Следващия. Комисията. По отношение на процедурата за нарушение, както казах, комисията по-настоящем не може да заведе иск за нарушение, защото процесът все още не е приключил. Тоест, проекта не е получил одобрение. Ако комисията потвърди основателността на възраженията на жалбоподателя, ще а, се а, започне процедура за нарушение срещу чешките органи. Тъй като обаче проекта все още не е получил разрешение, тъй като процедурата по издаване на разрешение ще трае поне една година, комисията в момента не е в състояние да заведе иск за нарушение срещу Чехия. Що се отнася до изпълнението на директивата за оценката на въздействието, комисията през последните няколко години не е установила никакви нарушения. Това е процес с трансграничен ефект, нещо, което е установено. Когато се установи трансграничния ефект, Случаят беше предаден на Министерството на околната среда в Чехия. Министерството на околната среда в Чехия пък от своя страна се свърза с съответните компетентни органи в Германия. Германия, извинете, комисията по-настоящем не вижда основания за завеждане за иск на нарушение на директивата за оценката на въздействието в областта на околната среда. На другия въпрос във връзка с проекта – за връзка с зелената линия. Не виждаме такава, защото за да може да се установи това, трябва да има на лице няколко изпълнени условия. Едва когато бъдат изпълнени тези условия, ще може да се задейства и процедурата. За това, по наше мнение, по-настоящем липсват достатъчно доказателства за това, че нещо е било свършено не както трябва. По отношение на посочването на специално защитени зони, комисията вече е заявила, че а, ситуацията в Чехия по-настоящем е добра и тя изпълнява а, изискванията за защита на местообитанията. Това е. Благодаря. Питър. И точно защото процедурата в момента тече, <clears throat> би трябвало да спрем с дискусията. Проблемът е, че ако има разрешение за установяването на тази инсталация, на тази установка, е, може тези системи да бъдат изградени съвсем скоро и тогава те ще са част от пейзажа вече и тогава нашия, нашата дискусия губи предмета си. Но най-общо казвам, искам да кажа, че комисията по петициите да помисли какво да прави, когато има трансгранични проекти, когато двете държави членки е, са на абсолютно противо, противни становища. Едните казват, че няма проблеми, други ще казват, другите казват, че е точно обратното. Така че трябва да има някакви критерии относно тези трансгранични проекти, за да може за в бъдеще да се вземат решения. В противен случай това ще доведе, както тук, до някакво неудовлетворително решение. Тъй че аз искам да помоля комисията да следи внимателно тази тема, защото повтарям, ако се отпусне разрешително за строеж, защо? Тогава вече всички оплаквания ще останат без предмет, тъй като много бързо ще бъдат изградени тези е, системи. Да, освен това един е, парк е, на ветрогенератори. Всъщност кмета на, на това населено място е причина за е, изграждането на този парк. Е, той представлява своите граждани, така че Казва се, че благодарение на, че на базата на съществува законодателството не може да играем ролята на е, посредници, което е малко странно. Мисля, че това не е добре и настояваме комисията да остане в контакт с гражданите, с е, автора на петицията, така че както го иска и господин Яр, ще оставим на страни тази петиция, да изчакаме, ще поканим автора на петицията да ни уведомят за, по-конкретно за своите изисквания по този въпрос, да може комисията също да ни държи в течение. И така, в началото на нашето заседание решихме да разгледаме петициите, точки 8 и 9, при закрити врата. За това за две минути ще спрем, което ще позволи на някои колеги да напуснат залата, но и може да всъщност в залата могат да останат само депутатите, които са заинтересовани от въпроса. Аз техните помощници и представителя на комисията, който трябва да отговаря на въпросите, свързани с тези две петиции по точка 8 и 9. За останалите колеги моля да напуснат залата. Но преди това виждам, че двама колеги искат думата. Моля ви. Благодаря, господин председател. Аз съм против заседанието при закрити врата, но мнозинството го поиска, така че ще го направим по този начин. Е, две лица дойдоха, които представиха тази петиция. Надявам се, че ще има думата. Има още три лица, които е, също е, искат да бъдат изслушани. Надявам се да им дадете думата. Благодаря. Ал колега el, el sistema... El sistema... Така. Това решение... Решението беше заето вече. По същия начин ще протекат нещата, както и когато е публично заседание. Ще изслушаме авторите на петицията, ще изслушаме представители на комисията и всички членове, които желаят да вземат думата и авторите на петицията ще могат след това да се изкажат. Ако трима души ми кажат, че са автори е, на петицията, аз разбира се ще им дам думата. Още един колега също поиска дума да ви не знае вашето име, господине. Тюркиш. Това е името ми. Моля, имате думата. Е, Uh, Миналия петък поискахме от председателството на вашата комисия, комисия от името на тримата жалбоподаватели. Дебата, а, който да бъде открит за всички. Можете ли да ни обясните защо обсъждането ще се проведе при затворени врати? Не виждам как, кои са правилата, които изискват подобно о, решение. Господине, с цялото ми уважение към вас, ви отговарям следното. Въпрос беше обсъден на заседанието на координаторите. И на заседанието на координаторите бе взето решение. Не мога да си спомня някой да е възразил тогава по този въпрос. Днес след обед обаче а, отново бе поставен въпроса, някои колеги възразиха, на това решение за обсъждане на закрити врати, но колегите са прави. Трябваше да се гласува, за да се види дали, какво ще бъде решението. Гласувахме и мнозинството реши, че тези две петиции трябва да се разгледат при закрити врати. Ако е, беше взето обратното решение, нямаше да се противопоставя. Аз не бях председател. Тогава госпожа Мацони е, председателща заседанието. Но попитайте колегите и ще видите, че организирахме гласуване и трябва да се съобразяваме с мнението на и, мнозинството. Кристина Мърде. Аз съм Кристина Мурвай и бих искала да помоля за следното. Ако координаторите решат от другия месец заседанията на плена... пленарните заседания да бъдат при закрити врати, при закрити врати ли ще бъдат? Това противоречи на а, правото. Това е едно произволно решение и същевременно се говори предимно за за прозрачност, за вземане на решение по прозрачен начин, но ако всички процедури, е, които се предприемат против Унгария, се, е, се правят при закрити врати, защо? Защо е това? Това е просто един, едно произвол, произволен подход, който е много характерен за Европейския съюз. Госпожо, бих могъл да се съгласа с, с, с вас, но нашият координатор не е тук. Кристина, моля ви се. Моля ви, Кристина. Айде, без демонстрации. За съжаление, координатора просто не е тук в залата. Но дали свършила ли си се с него, разговаряла ли си с него? Аз мисля да не започваме от начало, тъй като вече обсъдихме и е, гласувахме. Давам думата на двамата колеги по, за две минути. Благодаря, господин председател. Не бих искал само да допълна нещо. По време на дес... заседанието на координаторите през март обсъждахме петициите за декретите Бенеш и тогава координаторите казаха, че трябва да обсъждаме нещата при закрити врати. Докато тук става дума за една петиция, която беше внесена месец и половина по-късно и тя е за двойното гражданство. Така че мисля, че решението на координаторите за закритите врати не касаят тази петиция. Не става дума, а беше за координаторите не са могли да, да решат този проблем преди месец и половина, тъй като жалбата не е била внесена тогава. Бих искал само да кажа, че тези, които са взели решение за затворени закритите врати, не смятат ли, че прилагат двойни стандарти в момента? А, от месеци наред Унгария е, об, е обект на нападки в доклада Тавареш, в една друга конст комисия, където се твърди, че Унгария нарушава конституцията си, там се говори за конституция, а тук също става дума за един конституционен въпрос и това, този, този проблем а, касае и човешките права. Искам някой да ми обясни защо доклада Тавареш може да се обсъжда публично и да се прави шум около него, а тук гражданите са препятствани да участват и не могат да присъстват и в залата. Чакайте сега, ако почваме, ако почнем дебата отново, просто няма да имаме време. Ако започнем дебата, просто ще трябва да приключиме, защото в пет и половина имаме нова а, е, друго заседание, госпожа Нерерна. Пет е, души бяха против, но тук има и камера все още. Но просто искам да ви кажа, че в е, началото Имаше, имаше тук повече депутати, които гласуваха за това. Беше взето решение с мнозинство. Съжалявам. Да, за съжаление така е. Така е, така че трябва, трябва да се придържам към решението. В началото на заседанието се гласува, аз не мога да направя нищо про сега друго и беше взето суверенно решение от членовете на тази комисия. Бе проведено гласувано с резултатите, които ви обявих. Може би е, е трябвало да бъдете тук. Ако бяхте тук, може би резултата ще да бъде друг. Така че сега прекратяваме за две минути и след това минаваме към обсъждане на точка 8.